към групата ЕФЕ. Е. Европа на свободата и демокрацията. Искам също да ви кажа, че съгласно член 74 от правилника, съвместно с председателя на съвета е подписан от мен днес регламентът за статистическата информация за превоза на стоки. Да, вече подписах този акт. Госпожи и господа,